проведем дебат. Надявам се, че вие ще се възползвате от възможността да заявите ясно позицията на парламента пред комисията. Трябва да ви съобщя няколко тъжни новини в началото на нашето заседание за колегите, които вече не са сред нас. Тъй като тяхната загуба се случи по време на лятната вакансия, едва сега можем да съобщим техните имена. Ридма Стенбройк, един прекрасен политик, Иржи Хавел, който беше страстен европеец и ще ни липсва – Наистина е изключителна личност, която няма как да не запомним. Мисля, че това е човек, който се беше посветил изцяло на другите. Няма как да не отбележим загубата и на Идит Мастенбрук, ужасяваща загуба едва на 37 годишна възраст, Идит оставя и малък син. Сега той ще трябва да порасне без нея. Нашият приятел Алекс Фалконер и Пади Лейн, колеги, които познавахме и от предишни парламенти, но за съжаление те също се споминаха това лято. През юли Освалдо Пая и Харолд Кеперо загинаха в катастрофа. Спомняте си, че Пая вдъхнови цяло поколение кубински революционери. Вдъхнови ги да се борят за свобода, за човешки права и за демокрация. Това беше смисъла на живота на Освалдо Пая и именно за това ние му връчихме преди години наградата Сахаров. С това почетохме и неговия принос. Но сега, в памет на колегите, които вече не са сред нас, както и в памет на бившия лауреат на наградата Сахаров, ще ви помоля за едноминутно мълчание.